Bien. Mes chers collègues, un peu de silence. La... Скъпи колеги, запазете тишина. Ако обичате, започваме работа. Je remercie le commissaire Благодаря на комисар Левандовски. Добре дошъл на него и на неговия екип сътрудници. Както имаме обичай, всяка година посрещаме комисаря, за да чуем от него проекто бюджета 2014 година, така както е прият от колегията комисари не сутринта. Тоест, днешното ни заседание е извънредно. Припомням ви, че редовното и предвидено отдавна заседание ще се проведе утре сутрин също така ви съобщавам и че съм поискал от председателя на Европейския парламент провеждането на изварено заседание на Комисията по бюджет понеделник в Страсбург в 18.30 часа. По това време бяхме предвидили заседание на координаторите, но след това сменихме стратегията и решихме това да бъде пленарно заседание на парламентарната комисия по бюджети, за да дообсъдим това, което днес няма да обсъдим днес сутринта. Така че имаме още време и това време ще бъде 18.30 в понеделник в Страсбург преди гласуването. Погледнете дневния ред и ще видите, че имаме една единствена предвидена точка, а именно представянето на бюджета. Така че давам думата веднага на комисар Левандовски. Thank you. Благодаря. Добър ден. Говорим за първата година от следващата финансова рамка, бюджет за 28 държави членки, не 27. Добрата новина е, че тази сутрин Корепер най-накрая е, поздрави Харватия с е, добре дошла. Важно решение. Нов член на нашето семейство. Както се вижда от първия слайд, разбираме, че започваме да работим без поразумение по многогодишната финансова рамка. Тоест недостатък. Но поне зачитаме установените добри правила, а именно преди да се приеме бюджета, да го представим, да представим разчета пред Европейския парламент. Подложени сме на натиск, времеви натиск, тъй като член 314 от договора изисква от нас да изготвим разчет на всички езици преди 1 юли. И освен това трябва да представим проект на бюджет на всички езици не по-късно от 1 септември. Разбира се, както знаете, обикновено следваме един прагматичен подход по отношение на календара. Когато представим проект на бюджет до края на април, съвета и парламента имат повече време за действие. в момента може да се възползваме от напредналия характер на преговорите за бъдещето, като разбираме, че това все още не са финалните штрихи. Ще се наложи да променим евентуално нещата, ще трябва да отчетем настоящото положение в разговорите между съвета и парламента. Моля да приемете този проект, този разчет като отправна точка, като се зачитат разпоредбите на договора. Преди да се събере помирителния комитет, ще имаме време чрез коригиращо писмо да променим онова, което трябва да се промени с оглед на разговорите между съвета и парламента. Ние ще изменим коригиращото писмо, съответно, с оглед на онова, което се постигне като резултат на разговорите между съвета и парламента. На следващия екран виждате сумите кредити за плащания, кредити за поети ангажименти. По отношение на кредитите за ангажиментите, общо взето спазваме онова, което сме представили. Само, че има една промяна. Изтегляне на средства за младежката гаранция за периода в първите години на следващата рамка. Що се отнася до плащанията, ако приемем, че има пълен бюджет за 2013 година, те са под тавана на разходите. Така че ние ще използваме в пълна степен тавана. Маржа, който ни е даден. И тъй като не знаем какво ще стане в разговорите между парламента и съвета, ние можем да изменим коригиращото писмо. По отношение на приоритетите, вече са споменати ще изтеглим в началото на периода средства за така наречената младежка гаранция. Ще имаме разпоредби за ликвидността на малките и средните предприятия. Това е изключително важно. Ще стане ясно от презентацията. Повече от когато и да било, бюджета за 2014 трябва да бъде инструмент за инвестиции. Съответно поставяме ударението върху растеж, заето си конкурентоспособност. Бюджета трябва да дава възможност за инвестиции в рамките на европейските райони, както и за другите бенефициенти. Като си има предвид характера на бюджета, това е мост между старата и новата финансова рамка. Това е един преходен бюджет. Като знаете, че ще ограничим и административните разходи, тази политика започна още през 2013 година. Сега започваме намаляването на тези пера, но политиката ще продължи през 2014 година. Следващия слайд, моля. На слайд номер 6 ще видите колко интересна е структурата на плащанията за 2014 година, като първа от новата финансова рамка. Ударението пада върху ангажиментите. Плащанията ще последват за проекти, които не са набрали пълна скорост през 2013 година. Използваме опита, който сме натрупали. През 2014 година първите заявки трябва да са готови, кандидатури за търговете. Поставяме ударението върху растежа и работните места. И имаме заделени средства повече спрямо от 2013 година. Разминаването между кредитите за плащане и кредитите за ангажименти е направено така, че да става въпрос за 6 милиарда – като се намали е, процента на нарастване на не разплатените е, предвидени средства. Имахме 18 милиарда. Е, тези неизпълнени поети задължения нарастваха главоломно – това е структурата на, на плащанията. Това е моста между старото и новото. 14% от плащанията, 40% ще отидат за администрацията и за ОСП, 70% от бюджета за плащания ще отиде за неразплатени средства за поети ангажименти. 70 милиарда. Това е повече от половината от бюджета. Ето го моста. Приключване на стари програми, без да се поемат нови ангажименти. Бюджета за 2014 трябва да предвиди плащане на неизпълнените ангажименти. И трябва да сме готови да намалим с една трета неизплатените ангажименти в рамките на тази финансова перспектива. По отношение на бюджета за 2013 година, неизпълнените поети задължения трябва да бъде някъде около 2, 200 милиарда. Това се равнява на намаление с една трета. Значи това е основна черта на, на бюджета за 2014 година. Най-отдолу ще видите колко пренебрежимо малки са средствата по ангажименти за нови програми. Престои ни още много работа. Някъде около 10 милиарда ще отидат за предварително финансиране Това предложение представлява 1,01% от БНД. Не е много. Така стоят плащанията за 2014 година. Ето я таблицата. Тя трябва да се разглежда в съответния контекст. 2014 година не само, че е година на нахвърляне на мост, но и трябва да се отчита развитието между 2014 и 2020 година. Виждате, че нарастват средствата за ангажименти, за създаване на работни места, за конкурентност. По отношение на другите части на бюджета, можете сами да видите за какво става въпрос. Отново казвам, всичко трябва да се разглежда в светлината на еволюцията, която очакваме в следващите години. Обърнете внимание на това, което излиза извън многогодишната финансова рамка. Има две категории – Те са поставени тук целенасочено. Фонда за глобализацията и фонда за извънредна помощ. Помощ е, при непредвидени ситуации. Те са над тавана, предвиден в рамките на МФР. Това е изключително важно с цел отчитане на принципа на мобилизация. Защото инструмента за гъвкавост и фонда за солидарност имат малко по-различен характер. Като цяло трябва да защитим принципа, че кредитите за плащане и за поети ангажименти излизат извън тавана, извън многодишната финансова рамка. Ето я сега цялостната картина. Не даваме развитието между годините, а между различните перспективи и рамки. Опитваме се да покажем какво можем да дадем на Европа като възможности за инвестиция. И трябва да поставим ударението върху най-важното. Какво липсва? Липсват инвестиции, възможности в днешната Европа, механизма за свързване на Европа. Виждате сравнението с някои елементи от програмата за възстановяване и трансевропейските мрежи, механизма за свързване на Европа е ново, инвестиция в бъдещето. Тук имаме данни не само за 2014, правим сравнение между две таблици. Виждате, че се опитваме да подобрим климата, възможностите за инвестиции, за конкурентоспособност. Виждате еволюцията по функция 1А на бюджета. Тук включваме и 2013 година. Остава въпрос за кредитите за поети ангажименти. Така че по отношение на коригиращия бюджет няма да има разлика. Малко повече подробности сега. Кохезията. Изключително характерна стратегия. Това е характера на проектите за сближаване. Проблема тук е как да имаме достатъчно средства в края, когато програмите вече са набрали скорост. Програмите следват да уточнят какви са задачите на държавите членки. И факта, е, че те трябва да възстановят онова, което не е изразходено. Ще дадем нови средства за проекти, които ще се появят не само като предварително финансиране, но и като вноски с предварителен характер за следващите години. Отново, по отношение на кохезията и бавното започване на програмите от ново поколение. Тук виждате разбивка на това, което наричаме най-важни водещи инициативи и програми. В програмата Европа 2020 имаме водещи инициативи, цели. Ето защо смятам, че трябва да покажа какво е заделено за тези етапни програми, като цифровия дневен ред, младеж в движение, ресурсно ефикасна Европа и така нататък. Не трябва да забравяме, че сме се споразумяли за тези програми за бъдещето. Ето сега нещо много важно. Онова, което вероятно ще се обсъди в четвъртък и петък. И то ще бъде основна тема в рамките на Европейския съвет. Става въпрос за инициативата за младежка заетост. Вашето предложение беше да се изтеглят средства в началото на периода, колкото се може повече. Така че имаме пълно изтегляне за първите години на периода, като включваме всичко, което може да очакваме по тази програма. 6 милиарда за 2014-2015. Заедно с приноса по кохезионния фонд. Това означава, че ще има промяна на подставаните по функция 1А и 1Б. Защото вземаме средства от програми, които по принцип набират скорост малко по-бавно. Например, е, механизма за свързване на Европа и програмата за енергетика, териториалното сътрудничество, за което трябва да има споразумение между различните страни и набира скорост по-бавно, ето това са средства, които ще бъдат взети от тези програми и ще бъдат прехвърлени в първите години на програмата, на, на, на многогодишната финансова рамка за младежката заетост. Знаете, че има райони, в които младежката безработица надхвърля 25%. Ето виждате таблицата на прехвърлянето на средства за първите години от периода – и виждате, че не можем да останем без капацитет за останалия период. Няма как да очакваме, че ще решим проблема с безработицата през 2014 и 2015 година. По отношение на Европейския социален фонд, там има много повече средства, около 80 милиарда. Знам, че представлява обект на спорове това колко трябва да се предвиди за социалния фонд в рамките на структурните фондове, тази много по-голяма сума трябва да бъде заделена за младежката гаранция. Това е единствения разумен действащ инструмент в рамките на младежката инициатива, инициативата за заетост. В момента този механизъм не работи. Само в две или три страни работи, защото в другите страни няма предвидени средства. За да реализираме на практика тази младежка гаранция, трябва да мобилизираме средства за справяне с младежката безработица, но и средства по Европейския социален фонд, за да покрием остатъка от времето. Тъй като там има нула за, за младежката заетост, тъй като средствата вече са прехвърлени в, пър, прехвърлени в първите две години, то трябва да се каже ясно, че в законодателството да се каже, че социалния фонд ще се използва и за тези цели. Що се отнася до, до другата част от дневния ред за бъдещето, той има не по-малко неотложен характер, защото там става дума за предоставянето на финансова подкрепа за малки и средни предприятия. Това е изключително важно за Европа, поне така чувам от различни страни. Няма ликвидност за малки и средни предприятия и ние разполагаме с инструменти, които са реални инструменти, а не само декларации. Това са гаранции, предоставени от Европейския парламент за комбинация от средства Хоризонт 2020 и структурните фондове с участието на Европейския инвестиционен фонд. Целта е да се увеличи финансирането за малките и средни предприятия. Тук виждате какви програми се обединяват и какво се оставя за последната част и за доброволното участие в целия период, а не на годишна база за 2014 година. Черпейки от опита до сега, мисля, че ние можем да приложим обществените средства и да помогнем на голям брой малки и средни предприятия. Тази инициатива не е реалистична без поразумение по МФРЕ за разлика от младежката инициатива. При всички случаи изпращаме ясен сигнал на потенциалните бенефициенти, че предвиждаме инструменти за малките и средни предприятия. И сега започваме по-малко интересната част на изложението и това е глава по а, функция по функция. Вие разполагате с, с текста и навлизаме в конкретни детайли. Тук трябва да видим кое може да бъде изтеглено в самото начало и също така кое има нужда от проектния капацитета за осъществяване на проекти на държавите членки. Например, Хоризонт. Той има характера на проект. Откровено казано, аз мятам, че ние имаме капацитет за изтегляне на средствата в началото на периода, но това беше и част от вашето становище по време на преговорите за МФР. Има капацитет за това изтегляне в началото. Това е което мисля аз, като един от носещите отговорност за изпълнението на бюджета. Но при всичко, общо взето хоризонт е ориентиран към проектите. Става дума за ускорение в, на изпълнението в бъдещето. Тук виждаме промяната в функция 1А, която обхваща хоризонт 2020. Виждаме, че средствата нарастват в началото, с спад в началото. Е, Инструмент е, свързване на Европа не ни говори кой знае колко много защото събираме, събрахме различни елементи на трансграничните връзки, нещо, което не съществуваше до 2014 година. По Еразъм ще има почти отвояване на средствата в следващия финансов е, хоризонт. Следващата част от 1Б е, е кохезията или социалното сближаване. Тук искам да привлека вниманието ви върху факта, че е предвидена помощ за най-нуждаещите се. Нивайло е запознат също въжи за Елен, за Райнер, за Раймер. може би пространните коментари не са много необходими. Предвидени са средства в бюджета, около 300, 360 милиона евро. Въпросът е как, какъв да бъде подхода към тях по време на преговорите. Функция 2 е може би най-стабилната. Това е и логиката на преговорите. Мозъчните тръстове изразиха подкрепа. Имаше подкрепа и по време на преговорите. Това въжи и за 2014 година. В много други програми имаме елементи с бърз старт, бързо приключване, но тук имаме стабилност на темповете. Сега, развитието на селските региони са предвидени средства, но там в началото няма да има много интензивно финансиране. Сега промените на програмата LIFE и сега се обръщам конкретно към Хелга. Има средства и за Life Plus, но Life е само част от това, което се предоставя в рамките на, е, на хоризонталната интеграция или е, мейнстриминг. Е, пречистване на водите, обработка на отпадъците, енергийна ефективност. Аз разглеждам лайф като част от по-обща рамка на възможности за подобряване на качеството на околната среда. Що се отнася до мейнстрим, там е, става дума за милиарди за подобряване на околната среда. По-нататък е, е, функция 3 сигурност и гражданство. Тук привличам вниманието ви върху управлението. Фонда за беженци и миграция то, или други програми, вътрешна, като вътрешна сигурност. Тук става дума за конкретно изпълнение. Чакаме проекти от държавите членки, след това ги финансиране, финансираме. В началото темповете са бавни, но сме наясно със значението на тези въпроси за Европа, имайки, особено като отчитаме ситуацията в Сирия. Там средствата са в рамките на хуманитарната помощ и хуманитарната помощ ще се предостави в бъдеще при сегашните условия, но трябва да следим как ще се развият нещата в бъдеще с този сериозен конфликт. Сега по отношение на развитието, бавното начало си е бавно начало но е необходимо да бъде предвидено разумно финансиране във времето. Творчество в Европа, това е бившата медийна програма. Тук бих казал с езика, който е възприят ексепсион Кюльтюрел или културното, културната специфика Може би промененото наименование отразява и промяна в концепцията. По-нататък, глобална Европа. Тук става дума за хуманитарна помощ. Тя, средствата ще бъдат веднага изтеглени. Хуманитарната помощ. Хърватия вече е, преминава в категорията на пълноправните членове, е, което намери отражение в коригиращия бюджет, що се отнася до съседството и развитието. 2013 година беше година, в която бяха изтеглени предварително средства. Ето защо следващите години има намаляване. Но 2014 година не беше лоша като гледна точка на резултатите от преговорите. Не забравяйте обаче резервите, които сме предвидили, освен таваните. Ето това, е, това са промените във времето. И сега идва деликатния въпрос за администрацията. Искам да привлека вниманието ви към средата, към средната част на графиката, защото там са представени различните дялове. Те са стабилни. На комисията се пада 39% от разходите, другите институции, това това парламента 42%. Общо е 19%. Това е проблемна категория. Дори и при най-ограничената политика по отношение на администрацията, което е и нашата цел, тук не изключваме Хрватска, веднага се хвърля в очи проблемът с пенсиите. Те ще се увеличат с, с 6% през 2014 година Извинявайте, повтаря се ораторът, 7% до година. Не за... Имаме спестени средства в европейските училища. Тази обща категория расте и хвърля сянка върху а, ограничение подхода на въздържание и ограничение по отношение на администрацията. Като имаме предвид, че пенсиите се увеличават, крайният резултат не е кой знае колко по-различен. Това се вижда и в тази схема, тази диаграма, която показва промените във времето. При... Виждаме комисията, виждаме и другите институции. Имаме стаб... горе-долу стабилност, независимо от разширяването с Харватска. Сега, администрацията като разходи. Приемаме, че заплатите се замразяват за 2013-2014 година. Има и е, някъде, на някои места има увеличение, на, друго, на други места спад, но вие сами можете да направите оценка. На тази таблица са дадени е, длъжностите, е, не разходите. В момента постепенно намаляваме намаляване на броя на служителите, който започна през 2013 година с 1% годишно. Никак не е лесно имайки предвид новите компетенции, но независимо от трудностите, го вършим и доста сме е, се гордеем с усилията положени в комисията, защото в, от Харватска ще бъдат назначени 200 души, но намалихме броя на работните места за 2013 година. Това, разбира се, не е пълната картина на административните разходи, защото има някои елементи на административни разходи извън функция 5. Повтарям с удоволствие. Ние проявяваме въздържание и извън пета категория, но тук имаме разходи за операции и програми, за изпълнителни агенции, извън изследов... агенциите, осъществяващи изследвания. Почти приключихме, но този бюджет е не само цифри, то е и идеи, политики. Ние упростяваме и ориентираме към резултатите бюджетната номенклатура. Има ясна връзка между целите на новите нормативни бази и разпределение на бюджетните кредити, така че да могат да бъдат правени политически решения. Ето това е преходът, връзката между старият и новият проекто бюджет 2013-2014. Виждам, че още сте будни. Благодаря ви за вниманието, тъй като доста дълго говорих. Благодаря. Мерси, Много благодаря, господин комисар. Виждате, че не само че сме будни, а и дори удобри вашите думи, вашето представяне. И сега давам думата на господин Янсен, само да ви предупредя, че той трябва малко по-рано да си тръгне, но няма да бъде, за да изрази несъгласие. Благодаря. Госпожа Янсен, всъщност. Благодаря. Знаем всички, че МФР все още е в процес на преговори, не е договорена, не е довършена, така че е, бе интересно да чуя гледната точка, подхода на комисията. Виждам каква е рамката, в която ще протичат преговорите. А, виждам, че има разлики, особено в областта на младежката гаранция. Надявам се, че ще намерим място за нашите предложения за младежката гаранция, не само използвайки социалният фонд. Така ще ще поправим това, което сме направили, ако мога така да се изразя, на програмата Хоризонт 2020. Съветът положи усилия и е очевидно, че за развойната дейност ще има много повече предвидени средства, но, за съжаление, не виждаме никакъв растеж спрямо настоящата година или поне ръстът е почти незабележим. И както казахте вие, всъщност започваме с спад. Заедно с комисията ИТРЕ може би ще трябва да помислим и да преценим кои от програмите ще пострадат най-много. Има редица програми, които биха могли да се стартират и да се развият бързо. До тук бе изложението. Сега преминавам към въпроса. Съжалявам, че може би няма да мога да изслушам отговора по въпроса за преходния период. Все още работим по изменя, коригиращият бюджет за 11,2 милиарда, които държавите членки изискаха допълнително в а, вашето предложение остават някои кредити, оставаш за изчистване. Как смятате да ги разпределите, особено с оглед на 3,9 милиарда, които съветът все още не е разпределил къде да се впишат? освен програмите, занимаващи се с развой на дейности, младежката програма, споменахте и програмата Глобална Европа. Разбира се, външната политика винаги е страдала най-много от бюджетните ограничения и боя се, че това ще продължи да бъде висящ проблем около 12% пад се предвиждат до година в разходите за глобална Европа. Как смятаме да се справим в такъв случай с положението в Сирия или поне с нашата реакция по отношение на него? или пък с положението на палестинските беженци Смятате ли, че ще продължим да можем да работим по тези въпроси с оглед на тези съкръщения, които се предвиждат 12 е, или почти 10, нека така да го закръглим спрямо 2010 година? И накрая административните разходи отдавна работим по тези въпроси и комисията АФЕТ също излезе със становище за Европейската служба за външно действие, в което изразяват опасенията си дали ще могат да се справят с налаганите им ограничения. Дали може да ни кажете как стоят нещата в момента, така или иначе тук още има какво да се работи, какво, какво да се задълбочава, така че в първи впечатление. Благодаря, госпожо Янсен. Благодаря, госпожо докладчик, казва председателят. Мога ли да ви помоля да се ограничавате до въпроси. Още не е време за общи разсъждения, просто да се ограничавате до задаване на въпроси и да избягвате повторенията, ако е възможно, за да може след това господин комисаря да отговори на всички. Е, госпожа Сидония. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за презентацията. Трудно е да проявим ентусиазъм във връзка с тази презентация, защото е трудно да се прояви ентусиазъм по отношение на 2014 година. Защо? Защото ще има по-малко средства за Европейския съюз за едните години, само че това не е нищо ново. Знаем го от известно време насам и наша дача не привилегия е да се справим максимално добре. Имам един коментар и един въпрос. Ще бъда максимално кратка. Моя въпрос е с методологичен характер. Какви стратегии, какъв, какво допускане сте направил относно правното основание за бюджета за 2014 година? Не ме слушате, Ален, в момента правя ви комплимент относно програмата която вие почти създадохте, Life Plus. Тя пострада поради едно забавяне, само че може да се получим от нея. Искам да попитам какво допускате за правно основание за 2014 година. 1 януари 2014 година, по-рано, по-късно, е, има много е, очаквания и проблеми във връзка с ангажиментите за 2014 година, затова искам да разбера какви точно са, са вашите разсъждения в тази връзка. Е, сигурен съм, че колегите ще кажат какви са им резервите за всяка една глава и функция. Това не са средствата, от които Съюза има нужда, за да се справя и боли, като гледаме тези разчети. Нещо, което ме засяга и вълнува. Става въпрос за политиката на сближаване. Страница 10 от вашата презентация. Има сериозно намаляване на средствата за сближаване. И това е въпрос тъй като се притеснявам. Сериозно. Казва се, че през първата година ще има много малко е, търсене на, на средства. И тук предвиждате ли допълнителни средства, които да се дават от е, държавите членки за, за последната година? И последната ми бележка, която е леко емоционална. Става въпрос за административните разходи. Как може разходите за пенсии толкова да се увеличават, а разходите за е, европейските училища да се намаляват толкова сериозно. Аз не се предснявам, тъй като моето дете ходи в бългийско училище, само че стигаме до философския въпрос. На къде вървим, ако Инвестициите са в областта на пенсиите, а не в младото поколение. Това е по-скоро въпрос от моя страна. Благодаря. Сидония много се вълнува от проблемите на младите и аз лично не съм безразличен към това, което става с пенсиите. Това не е политическия проблем. Салвадор Гарига. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за представенето. Ясно е, че не трябва много да се задълбочаваме, защото все още не сме се запознали в дълбочина с документа, така че моите коментари ще бъдат с общ характер. Радвам се, че бюджетът ни се представя в сега, в настоящия момент, а не преди няколко седмици. И сега, всъщност, знаем на каква, в каква посока ще се насочат преговорите по МФР, които са основата за плащанията и за поетите ангажименти. Поетите ангажименти за 2014 година да, наистина, с оглед на това, че 2014 година е първата година от програмния период, смятам, че взетото от комисаря и неговите служби решение е правилно, т.е. кредитите да са възможно най-низки, защото знаем, че в началото на програмния период, в началото обикновено разходите са ниски. Така че въпросът ми е, не смятате ли, че бихме даже могли да говорим за излишък, за бюджетен излишък тук? И не смятате ли, че скоростта на нарастване на поетите ангажименти би могла да бъде по-малка от тази, които сме заложили? Дали тук не сме прекалено оптимистични, искам да кажа. След това, нещо друго, важно, което може би ще бъде важно не сега, а през октомври, ноември месец, а именно маржа. Разликата между плащанията за 2014 година и тавана на евентуалните перспективи всъщност възлиза на 0,0,2. Какво значи това? Значи ли, че ще трябва да ходим на помирителен процес през ноември месец в други условия, обаче в друга обстановка спрямо предишни бюджетни години. парламентът ще уважи или пък не предложението на комисията за плащанията, така че всъщност първата ни среща, помирителния комитет с съвета, ще бъде знак за това как ще се развиват нашите бюджетни дела до година. И аз искам да попитам същото като Сидония, увеличението за пенсиите. Очевиден е въпросът, който искам да ви задам. Устойчиви ли са пенсиите? Последователни ли са в смисъл с останалата логика на бюджета? Благодаря. les retraites durent en fonction de l'espérance de vie. Пенсиите се изчисляват в зависимост от продължителността на живота. И за, това, и за това развитията на събитията изискват пенсиите да се увеличат. Сега, от групата на социалисти Испания и Диасабал. Благодаря господин председател, за представенето на проекто бюджета. Нещата са ясни, цветни, графични, но когато човек не гледа цветовете, а цифрите, вижда, че има съкръщения от 10%, 12%. Така че нямаме кой знае какво желание да се задълбочим. Разбира се, че ще имаме време да се произнесем, особено когато се запознаем в дълбочина с програмите. Първи въпросите ми са. Първо, спрямо цифрите от 2013 година, кои цифри използвахте, защото имаме освен това пет коригиращи бюджета, т.е. какво използвахте вие за сравнение? Първият ми въпрос беше този. Вторият въпрос, коментар – е свързан с казаното от Салвадор за маржа в плащанията. Наистина няма ги. Няма изобщо такива маржове. Не знам дали се предвижда плащанията да продължат да бъдат такива е, особено предвид това, че 2013 година я изчистваме и я зануляваме, т.е. нямаме година, която започваме с дефицит, както беше тази година с 16 е, милиарда. Сега вече нямаме никакъв марш, нито 11, нито 16, нито 11, никакъв марш. Не се знае как ще протекат преговорите с съвета. Едва ли ще протекат много добре, така че не знам как смятаме да се справим при пълната липса на ам, марш. Сега по въпроса за фронтлоудинга, така наречен, или концентрация на плащанията в началото на периода. Как смятате, че ще се отрази това на категорията 1А, а именно развойната дейност. Ако концентрираме в началото, а пък не повишаваме тавана, това ни няма как да не се отрази на а, програмите за на дейност. Същото се случи с младежката гаранция. Кои програми обаче? Кои програми да изберем? Кои програми нямат нужда от пари? За младежката гаранция елиминирахме някои програми, които смятахме, че няма да имат нужда от е, финансиране. Обаче, ако нямат нужда от финансиране, защо изобщо биват застъпени в е, бюджетизацията? ако решим, че Youth Guarantee, младежката гаранция е по-важна от някои други, чудесно. Обаче как ще изберем от кои други по- е по-важна младежката гаранция? Ако има нещо маловажно, то тогава защо изобщо сме го предвидили за финансиране? Благодаря. Muchas gracias, Eider. Ян Мулдер. Господин Ян Мулдер. Благодаря, Господин председател, благодаря на комисария за това, че представи бюджета. Първото, което ми прави впечатление от презентацията е, че преговорите по МФР са достигнали напреднал етап. Но може би трябва да се подготвим за нещо непредвидено. Да речем, че не се приеме МФР. Какво ще стане? Този бюджет ли ще изпълняваме? Какво е правното основание? Как можем да изразходваме средства? Вашето изложение не ми даде отговор. 8% за нови програми не е катастрофа. 90% са възоснова на старата нормативна база селското стопанство ще продължи да бъде финансирано, но как стоят нещата с другите програми. След това ни дадах, ни зарадвахте словината, че, Хрватска, че взето решение за Хрватска. Какво е предложението на комисията и съветът направи ли промени и какви са те, ако има такива? Приветствам това, което беше казано за младежката безработица. Надявам се да има резултат, тъй като въпросът е изключително спешен. Но откъде ще дойдат парите? И какви ще бъдат последиците? Това е... А, извинявайте, имам още един въпрос. Коригираш бюджет 2. И Аниесен попита, изход предполагам, че комисията изхожда от допускането, че бюджета ще бъде прият от съвета през декември. Благодаря ви. Благодаря. Хелга Трипъл. Благодаря, Ален. Благодаря на комисаря за изложението. Първият ми въпрос. Има много добри причини за изтегляне на средствата в младежката инициатива. Но искам да попитам, кое ще бъде оставено за края на периода, тъй като това не е ясно. В е, изложението казахте, господин комисар, казахте, че искате повече ликвидност е, за МСП. Гледам страница 15 и виждам политическия въпрос за приоритетите. При поетите задължения имаме намаление за плащанията 2,5% хоризонт 2020. Задълженията са намалени с 30,5%. При Еразъм и имаме намаление при задълженията с 0,8% и с 12,7% при плащанията не това искаше парламента и конкретно моята група. И не това е, което казахте вие в началото, че искате повече ликвидно за МСП. Или поне това виждам на страницата. На седма страница имам една забележка. Когато направя сравнение, например, плащанията за конкурентоспособност, за растеж и работни места има намаление с 9,3%, но при преките плащания има 0,3 повишени, като погледнем отново развитие на селските райони а, и рибното стопанство, плащанията с 10,1% по-малко. За мен става дума за баланс, но то го няма. Увеличаваме преките плащания за селското стопанство и намаляваме средствата за развитието на селските райони и растежа. Според мен това противоречи на това, което казахте вие самия. Последният ми въпрос. Неразплатените разходи, които ще останат за ноември и декември, ще бъдат прехвърлени за до година, какво ще бъде отражението върху плащанията за 2014 година? Благодаря, Хелга. Алда Суса. Благодаря, господин комисар. Исках да започна с неудовлетворението си разочарованието си от, начин, от поведението на комисията. Вие изхождате от допускането, че това, което е решил съветът през февруари, е закон и няма защо да обръщате внимание на парламента. А, моята група е много недоволна от това, което казахте в публичната а, сфера миналата седмица, както вие, така и ирландското председателство за МФР, тъй като няма споразумение. Някои от нещата, които исках да кажа по вашето изложение, вече бяха казани. Но този проект бюджет е бюджет на крайните економии. И като такъв той не може да бъде прият от моята група във вида, в който е представен. Няма да навлизам във всички функции, но как можете да кажете, че има повече средства за конкурентно способността, след като при Хоризонт 2020 говорим за 24% съкръщение. Еразъм, Козма в под... програма в подкрепа на МСП. Инструмента свързване на Европа. В повечето случаи става дума за обществено-частно партньорство. Така че евентуалните обществени инвестиции е, получават е, по-малко бюджетно финансиране. Исках да кажа няколко думи за политиката на сближаване. Е, там има съкръщение във всички части. Що се отнася до новите инициативи, 3,6 милиарда, 0,4 милиарда за здравеопазване, за а, нуждаещите се. Извинявайте, вие се шегувате, това е чисто и просто димна завеса. И се Казвате, че ще приемате нова програма, но това е несъстоятелно. Огромни съкръщения в развитието на селските е, райони, ограничени, намалява съкръщения в обежището и миграцията, е, съкръщения в е, Европа и творчество по отношение на медиите, комисари Левандовски, каза, че тук има връзка с културната специфика, но всъщност при бюджетните е, при предложените бюджетни съкръщения комисията си измива ръцете от културната специфика на Европа и ще приеме е, това, е, което се договаря с Съединените щати, което означава, че културата ще изчезне от картата на Европа. Е, мисля, че стана ясно, че съм изключително недоволна от бюджета. Надявах се, че независимо от всичко, комисията ще представи разумен бюджет, но това, което ни се представя, е крайно лошо. Ричард Ашвард. Благодаря, господин председател. За разлика от другите изказали се, първо ще благодаря на комисаря и ще го поздравя за това, че предложението му е прагматично по своя характер и разумно. Като цяло, господин комисар, виждам, се, виждам че приемате е, цифрите от е, съвета през февруари и вижда се, освен това, че приемате е, конкретни средства и мерки по отношение на пътуванията. В моя район ние бихме искали да видим по-крути мерки, но така или иначе приемам. Радвам се, че поставяте ударението върху инвестициите. Това е важно. Откликвате на проблемите на Европейския съюз, споменавам малките и средните предприятия, младежката заетост. Тук трябваше да действаме много по-рано. Радвам се, че сега предвиждате средства. По отношение на инициативата за младежката заетост, признавам, че трябва да има прехвърляне на средства в първите години от периода, прагматично решение, но искам да попитам, приемате ли че има капацитет за поглъщане на тези средства в толкова кратко време? Ще има ли програми, които ще погълнат всички тези средства и ще се генерира ли допълнителна полза от влаганите средства. Освен това, няма ли нужда от текуща подкрепа, защото програми от този род общо взето стигат до конкретни резултати след дълго време и имат нужда от текуща, продължаваща подкрепа. Но като цяло вашето предложение мисля, че трябва да бъде подкрепено, бюджетната дисциплина трябва да бъде подкрепена и ще очаквам повече подробности малко по-късно. Благодаря, господин Хартонг. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, благодаря за презентацията. Видяхме, че успехът успявате да спестите средства на някои места, но имам два въпроса. Как можем да говорим за бюджета за 2014 година, след като не сме приключили разговорите по бюджета за 2013 година, тъй като Европейския парламент изпрати нелепо искане към парламента. И на второ място беше взето решение да се спести най-много 1% от административните разходи. Нелепо. Нелепо. Сметната палата тук се намеси. Омбудсмана също парламента приема увеличение на тези разходи. Не смятате ли, че трябва да има какво последствие, като се има преди, че живеем в економическа криза? Благодаря, господин Наранко. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Искам едно, една тревога своя да споделя с вас. Първо и второ да ви задам въпроса. Тревогата е свързана с младежката инициатива за трудова заетост. Казахте, че се предвижда ножица от 15 до 24 години. Ако погледнем статистиките и ги анализираме внимателно, ще видим, че именно тук младежите се обучават в тази възрастова ножица. С други думи, в зависимост от това колко се обучават в университетски центрове в различните държави, в зависимост от това значи, ще има различни цифри, защото в различните държави има различен брой младежи, които нито учат, нито работят. На 24 години обучението, професионалното или университетското обучение всъщност се приключват и започва драмата. Драмата на 24 до 29 годишните, които нито учат, нито работят. Тоест, ако няма нищо което не бихме могли да използваме за нагаждане, за да можем да отклоним някоя част от средствата и към 24 до 29 години, то тогава няма да сме си свършили работата. Ще ги оставим на произвола на съдбата. По въпроса сега за административните разходи. 5,6% се предвижда намаление в финансирането на европейските училища. Предполагам, че има някакво смислено обяснение, защото тук всъщност най-много играе ножицата. Защо? На какво се дължи това? Защо съкръщаваме толкова много от финансирането на европейските училища? Благодаря. Следващия оратор Юта Хаук. Ja, vielen Dank. Ähm, благодаря. Трябва да благодаря на комисария, първо защото дойде. Направихте презентация на бюджета и за това ви благодаря. Няма да правя коментари с общ характер, тъй като колегите вече го направиха. Аз не съм докладчик. Вижда се просто око едно нещо. Комисаря заяви, че ще изготви проекта на бюджет за следващата година въз основа на заключенията от февруари на съвета. И ето, вижда се, че това сега е направено. Имам един конкретен въпрос и подкрепям казаното от други колеги. Програмата Live. Осъзнавам, че тази програма е свързана с Хелга, поне в а, вижданията и по мнението на комисаря. Само, че аз съм докладчик по темата и Сидония обърни внимание. Днес след обед ще водим финалния тристранен диалог. И сега ще поговорим малко за финансирането. Програмата ще е в действие. Как стои въпросът с финансирането? Комисията казва 3,22 милиарда евро. Това е предложението. Заключенията от 8 февруари се появиха и получихме индикативна условна разбивка. Според нея Life заедно с някои други програми, които също бяха засегнати, получават 3,057 милиарда. На страница 8 в документа, където се говори за конкретни програми, се споменават цифрите от 2011 година 3,4 милиарда. Ако погледнем еволюцията на Life, и съберем всички цифри, ще стигнем до 3,65 милиарда. Искам да попитам как точно се стига до тази цифра, как да я тълкуваме. Струва ми се, че Лайф получава повече средства. Не критикувам. Да, можем да приемем нещо подобно. И ако се окаже след това, че е имало грешка при калкулацията, какво ще правим? На второ място, подобно на Ян Милдер, искам да попитам какво ще стане, ако в обозримо бъдеще нямаме многогодишна финансова рамка. Какво ще стане с правното основание? Знам, че може да се създаде правно основание и не едно, докато чакаме парите. На второ място въпрос към председателя. Това е извънредно заседание, което ще проведем в понеделник вечер. То е свързано с съгласието на Корепер по първия проект на коригираш бюджет или не. И е, съответно ще вземем решение на това заседание, което после ще мине в пленарна зала. Как да разбирам това предложение? Отговарям на въпроса ви. На извънредното заседание в понеделник вечерта в Страсбург в дневния ред при всички случаи в зависимост от това, което ще случи днес на Корепер, ще гласуваме едно А, ще гласуваме и първия транш на коригиращ бюджет 2 и ще дискутираме, може би няма да гласуваме, но ще обърнем внимание на преговорите по МФР които ще се водят в рамките на срещата на върха. Формата и датата все още не са уточнени. Ако се стигне до политическо споразумение, могат да се вземат предвид от извънредно съдание на Корепер в петък, преди заседанието в понеделник и аз ще ви държа в течение в, момента, в който информацията ще постъпи. Но при всички случаи ще гласуваме по коригиращ бюджет едно. Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Най-напред да благодаря на комисария, защото това, което той ни представи е много интересно. Той ни представи цифрите на комисаря за 2014 година, което ще е добре, ако се приеме МФР. В действителност има някои неща, които е, ска, правят впечатление, освен цифрите и процентите. В рамките на финанс, в финансовата рамка виждаме на намаляване на средствата в първите две години. В момент, в който Европа преживява рецесия, в момент, в който е необходимо да предприемем активни мерки през 2013 и 2014 година, няма да имаме възможност да се намесим с европейския бюджет, имайки предвид съкръщението на бюджета. И всъщност е очевидно какво, какво ни чака. Независимо от графиките, които показват, че в абсолютни стойности цифрите се повишават нещата се осложняват, осложняват и от съкрещението на кредитите за плащания. Аз имам няколко въпроса. Дали политиката за, преми... за премахване на резервите е проблем за гарантиране на гъвкавост? И второ, програмата за заедостта на младежите която ние подкрепяме, ни показва, че може да има динамика на плащанията, даже и в контекста на годишен и многогодишен бюджет. И ако разполагаме със средствата, можем да предприемем и други дейности. По-конкретно в изпълнението на програми, които вече не съществуват – и бихме могли да използваме подобни плащания. И имам въпрос за едно А. Извинявайте за наивния въпрос. Има 2,5% за инструмента свързване на Европа. Надявам се утре да получа окончателен отговор. И има големи инфраструктурни програми за 16,2. Много не разбирам как се свързват нещата и последният ми въпрос е, че намаляването на 3 с 3,3 с минус 9,4% как може да, стан, да се приеме това в момент, в който ще се приеме статута на Шенген за някои държави членки. Това са въпросите, които бих задал. Благодаря на комисията. Аз съм докладчик от НП и осъзнавам, че дейността не е никак лесна. Господин Гудманес, благодаря. Господин председател, искам да поздравя комисаря за положените усилия. Това е максималното, до което може да се стигне. Имам само един въпрос за прехвърлянето на средства в първите години на периода за младежката инициатива. Всяка МФР има свое собствено дете. Съществуващата рамка имаше плана за възстановяване. Някъде около 6 милиарда, значи два пъти повече от младежката инициатива. До края на тази година този план трябва да приключи. Няма N плюс 2, няма N плюс 3. Въпросът е доколко се справяме с изпълняване на целите по този план. Защото това ще ни даде основа, за да видим доколко ще се справим с младежката инициатива, с този план. В, рамките на тристранния диалог за сближаването, аз участвам в този тристранен диалог, Генерална дирекция за етос и нашата комисия по заетост искат да се от искат да се отърват от тази инициатива и казват парите трябва да дадат от социалния фонд. Само, че е, тази инициатива е, е социален проблем. Въпросът е кой ще управлява проектите. Няма да решим е, проблема чрез прехвърляне на огромни средства в първата част на периода. Това ще бъде просто политическо действие без конкретни резултати. Защо се опасявам? Защото анализирах процента на средствата в различните страни в социалния фонд. Видях колко се дава за справяне с младежката безработица днес. Процента е изключително нисък. И въпросът е следния. Страните готови ли са, след като безработицата е повече от 25%, да приложат в следващите две години е, да освоят тези 3 милиарда. И как ще се погрижи комисията тези средства просто да не бъдат отпуснати и да не потънат някъде без конкретни резултати? Защото тук имам един документ от съвета от 20 юни, дали е официален или не е трудно да се каже. Този документ обаче е насочен към държавите членки. И тук виждате член 9Г цялостен марш за справяне с младежката безработица. Какво е написано тук? Средствата ще се използват от неизпълнени пера и ще бъдат прехвърлени предварително за 2013-2014. Какво означава? Правим същото, както по плана за възстановяване. Съвършенно уместен е въпросът, ще има ли достатъчно средства, които са неизразходени, за да се използват предварително в първите две години. Искам да попитам комисаря. Смятате ли, че сме подготвени? Доколко ще поискате от държавите членки да представят такива сериозни проекти? И ако няма сериозни проекти, какво ще стане с тези парите? Трябва да бъдат абсорбирани така или иначе. Благодаря. Едит Херцог. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Чудесно е че толкова добре се справяте с, с комуникационната дейност и ни казвате, че няма от какво да се страхуваме, корабът не потива, не потъва, но подводните камъни в бюджетната дейност си остават. Моят въпрос е готов ли сте да казвате твърдо не на някои намаления на бюджета, като например програмата ИТЕР. Аз съм докладчик в Сянка, така че говоря в отсъствието на докладчицата. И искам да попитам за следното. Няма да има нови държави членки, които да се присъединяват към Съюза, няма да има промяна в броя на депутатите на държавите членки и така нататък. Така че това, което вие обяснявате за различия, просто не отговаря на истината. Ако пък сега помислим за пенсионните, за пенсионното осигуряване и ако трябва да въведем всичко в определена схема, тъй като това е една, едно от най-големите пера в бюджета на парламента, то тогава смятам, че е малко подвеждаща и информацията. Разликата не е 1,2%, а близо 4%. 2,4%, извинете. Значи не 1,7, а 2,4 е разликата на страница 7. А пък на страница 27 има грешка в цифрите за Европейския парламент или пък е цифрата по-набъбнала, защото е включена Харватска и не е ясно упоменато. Пак повтарям, не 1,7, е а 2,4. Не, няма да бъде никак честно, ако европейските училища и пенсионните схеми са всъщност най-пострадавшите от съкръщенията. И в този смисъл бих подкрепила подхода на Сидония. Благодаря. Благодаря, Едит. Сега госпожа Греслер. Youth Employment, so Youth Employment Initiative. Благодаря. Инициативата за младеща. Каква е правната основа и дали трябва да бъде при съединена към социалния фонд, тази младежка гаранция. Благодаря. Моника Хохмер. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Искам да изразя протест на първо място. Европейската комисия не доведе до знанието на докладчиците на парламента за намеренията си ние всъщност сме втората ръка на бюджетната власт. Защо не ни държат в течение? Защо не бъдем привлечени към обсъжданията на новият статут? ние в крайна сметка трябва да го одобрим. Ако има изменения в този статут, ние имаме правно основание да предложим промени. Преди две седмици аз самата говорих с комисаря по предложението за 1,5% само, че сега се оказва, че комисията е променила предло... предложението на съвета без изобщо да ни уведомят. Служители на комисията си общуват с служители на парламента, при това на не много високи иерархични равнища, по-низки от директор и всичко се е, случва зад гърба на европейските депутати. Защо? Защо тази неформална информация протича без знанието на депутатите? Стига вече. Това е гавра с депутатите, меко казано. Има телефони. Най-малкото могат да ни се обадят по тях. Ядосана съм. Много съм ядосана и съм ядосана на всички, които подценяват работата на парламента, на парламентаристите. И освен това съм ядосана и на тези колеги тук вътре от парламента, които помагат на комисията да прави това. Госпожа Херцог посочи данни, които не са съгласувани с Европейския парламент или поне неофициално. Предложението на Европейската комисия предвиждаше 2013 година изцяло като финансова година. Нямаме обаче съдебно решение от Европейският съд за момента. Не се знае 2013 година ще бъде ли включена и дали тези 14,4 милиона, ко които бяхме предложили да се оттеглят, в крайна сметка ще бъдат оттеглени. Това ни, за това ни дава основание правната основа, на която работим. Но Гаврата си е гавра, продължава да бъде такава, защото цифрите не съвпадат. 14 милиона на, за 2013 година и на какво основание изчислявате процентите. Харватска сега, тя включена ли е в тези милиони или не? Ние и я бяхме включили много бих е, се е, радвала, ако може за в бъдеще комисията да говори с докладчиците, след това да ни представи първото си проекто предложение, за да може ние да се произнесем. Непрекъснато го повтаряме и никой не ни чува. Изглежда, че комисията изобщо не си прави труда да се свързва с парламента и още по-малко с докладчика. Да не говорим вече пък за представяне на официално предложение с изложена методология и така нататък. Аз самата си принтирам имейли на някои симпатични служители тук на парламента, които са така любезни да ми пратят копия, а не защото някой ме е информирал директно. Дали не може аз да съм крайният адресат на цялата тази информация? Много високо мнение имам за работата на служителите, на никого не подставям под съмнение, но смятам, че парламентът има право на друго отношение, различно на, от това, което получава в момента. Госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за изложението. Радвам се, че в споразумението постигнато със съвета, в съвета през септември е намира отражение в това, което казахте. Аз обаче се тревожа от това доколко може да се вярва на бюджета. През последните 2-3 години ние получавахме искания за повече пари към края на годината. Имаше искания и за 2012 година. За тази година ще трябва през 2013 година да се платят допълнителни суми. В известен смисъл, по-точно до голяма степен, това се определя от начина по който се планира бюджета. На няколко места в вашето изложение аз не бих била сигурна в точността на изходната база. Първото е за неразплатените разходи. Аз мисля, че остатъкът беше 200 милиона неразплатени разходи. Казвате, че в вашия план включвате 70 милиона. Точна ли е тази цифра? Не се ли изоставят проекти? Не се ли ускоряват проекти? Аз никак не съм сигурна за това как точно изглежда цифрата в настоящия бюджет можем да предвидим допълнителни 130 милиарда за 2015 година. До година всички неразплатени разходи от миналата година трябва да бъдат разплатени. Така че аз бих искала да получа малко разяснения. Второто, което ме притеснява, е промяната в средствата за сближаване. Вие казахте, че за 2012 година имаме 55 милиона година, за 2013 58 милиона. Изведнъж за 2014 година пада на 47. Финансирането на сближаването не съответства на е, ритъма на бюджетното планиране – Започват се проектите в, на различни дати и получават съфинансирането на различни дати. Бихте ли обяснили е, откъде дойде вашата изходна база, тъй като е много важно да се гарантира надежността на бюджета? Благодаря, драги колеги. Всички, които исках, взех думата. Аз имам две забележки и един въпрос. Първо, господин а, а, комисар, на първа страница, на първите страници вие казахте, че в хипотезите включвате споразумението между председателите на трите институциите, и основата е с решението на Европейския съвет от февруари 2013 година. Нека да добавим резолюцията на парламента от 13 март. Или споменаваме и трябва да се позваваме или на юридически документи, или на политически. Документите на съвета нямат юридическа стойност. И това е основа, която взимаме за основа мандата за парламента, резолюцията от 13 март. Цитираме или едното, или и двете. Това е по, изложение, по изложението съвсем наскоро бяхме много притеснени от коментари, които се оказват твърде оптимистични относно етапа, до който са стигнали преговорите. Така че нека да сме наясно с това, че преговорите не са приключили. Сега, втори коментар от съвсем различен характер – във връзка с казано от колеги. Поразен съм и аз ви благодаря за пределната яснота на изложението. И така, притеснен съм от това, че бюджета за 2014 година бележи сериозен спад в сравнение с 2013 година. И особено във връзка с изпълнението след из... бюджета за изменение. Тук има две съображения. Първо, таваните, такива, каквито, такива както са предвидени за момента, от, изхождайки от решението на съвета, бележат спад в сравнение с сегашния период, но това е свързано и с друго явление, което беше споменато тук – за много общностни политики, особено най-скъпо струващите, ние актуализираме, ние правим актуализация всеки 7 години и заедно с това непрекъснато правим а, актуализация. На всеки 7 години се оказва, че няма проекти, няколко месеца няма по какво да се работи, тъй като трябва нови правила за нови проекти. Ако този спад в ритъма съответства на потребностите на економиката на Съюза е, и влиза в рамките на една експанзионистична политика, добре, но това се случва в най-лошия възможен момент. Съвета едновременно с това говори за пакт за растеж и и казва, че малкият бюджет на Съюза трябва да подкрепя жизненно важни дейности, само че не става това. Ние съкръщаваме бюджета в най-неподходящия момент. Економистите говорят за проциклични мерки и това, което става е много неприятно и ние би трябвало да се запитаме за ритъма и за последиците от едновременното подновяване на правното основаване, на насоките и приоритетите на всички общностни политики, финансирани от европейския бюджет. И накрая имам един въпрос след това, е, което попитаха много колеги. По отношение на управлението на кредитите за плащанията за 2013-2014 година, всички ние работим, или поне това въжи за комисията и парламента, работим по тази тема, като отчитаме първо, че ще можем да постигнем споразумение по проекто бюджет 2 за, за увеличение с 11 милиарда кредитите за плащания и второ с надеждата, че това ще реши всички проблеми на 2013 година. Но да, дори и двете условия да бъдат спазени, ще останат натрупани проблеми. Когато казвам, 2013 година имам проблемите от правен характер. Комисията е юридически длъжна да плати всички сметки до края на октомври. Сметките, чието падеж настъпва в самия край на годината, могат да бъдат платени следващата година през 2013 година. Комисията плати сметките от края на 2013 година. Но заедно с това, 2013 година, комисията се оказа с доста натрупани фактури, изостанали от последните два месеца на годината. Има опасност от натрупване на значителна сума в 2013 година, т.е. сметки, които пристигат в края на годината, които ще се прехвърлят върху кредитите за плащания за 2014 година. С е, възможностите, с които разполагате в момента, те са разбира се само разчети и прогнози, но как виждате връзката между този проблем, плащанията 2013 и 2014 година? Благодаря за вниманието. Merci, very rich, very rich. Много неща чухме. Обогатяваща беше дискусията. Сега, по прогнозите за 2013 година. Това, което ще се случи през 2013 година е изключително важно. И тук нямам предвид само МФР, но и онова, което ще стане с проекта на бюджет. Проявявам оптимизъм относно заседанието на Екофин днес. Мисля, че те ще потвърдят позицията на Корепер за Харватия. Става въпрос за е, позиция, която е свързана с политическа символика. Е, миналата година в е, коригиращите бюджети решихме да разделим Харватия от другите въпроси. Аз, тъй като съм наполовина поляк, наполовина харватин, празнувах през 2004-2013 година. А един колега от моя офис, който по същия начин е наполовина поляк, наполовина харватин, може да се ожени пък за исландка и да празнува още повече за бъдеще. Решението за увеличаването на плащанията и таваните и нарастването с 374 милиона. Тук няма проблем. Що се отнася до проекто бюджета за 2013 година и прехвърлянето на средства, тук има проблеми. 7,3 сума, която е изключително важна за ликвидността за август, за септември, да имаме такава възможност, но тук така не приключват нещата. Много от вас, като Ани Енсен, Милдер, Хелга Трюпел, Суса, попитаха за проблемите с приемането на бюджетна годишна основа. Имаме нужда от 11,2, за да си платим задълженията, разбира се. Ако в края на годината се появи възможност за взимане на средства от тези за ангажиментите, можем да финансираме нерешени проблеми за 2012 година. 5-6 милиарда можем да предвидим за искания, които ще дойдат в края на годината, някъде септември до декември. Най-големия проблем е друг. Как да се плати тази година онова, което ще дойде като сметка основателна сметка. Имаме нужда от 11,2 милиарда, за да не е, стигнем е, до проблеми не само по кредитите за плащания, но и по отношение на паричните потоци. Е, трябва да приемем философията, нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. В моята презентация има едно съществено допускане. Харватия е приключена за 2013 година в рамките на коригираш бюджет номер 2. Има проблем с отправната точка. Не действаме както обичайно. С много от вас говорих за това как можем да представим бюджета за следващата година и каква да е отправната ни точка. Але не прав. Заключенията са си заключения. Това не е чисто и просто едно законодателство. Заключенията трябва да бъдат подкрепени от парламента. Той трябва да даде своето съгласие избора беше да се възползваме е, от това, което е обект на, на разисквания между институциите. И предложението беше да прехвърлим средства за първите години за, за младежката гаранция. В началото на документа се казва, че това не е крайната точка на споразумението. И можем да променим цифрите с коригиращо писмо. По отношение на писмото имаме време до свикването на помирителния комитет. И напълно осъзнавам колко е чувствителен въпрос за отправната точка. Така че тук прогнозите са двойни по своя характер. Онова, което ще стане на преговорите, резултатите трябва да бъдат взети предвид. По отношение на правното основание, то е на лице за, за бъдещето. Това беше въпрос на Сидония, на Юта. Вие искахте по-точна информация. Толкова по прогнозите и отправната точка. Когато се направи оценка на предложението, е, вижда се, че много хора са разочаровани. Няма причини да бъдем ентусиасти за 2014 година. Само трима от вас, Хартонг, Ашфорд и Андреасен, е, изказаха известна подкрепа за този доста съкратен бюджет за 2014 година. Вашите изказвания бяха като контраст на казаното от е, Суса, от Сидония, те пък изказаха притеснения и за кредитите за плащане, и за кредитите за поети ангажименти. Ами, действителността просто е такава. Трябва да го приемем. И би следвало да се възползваме максимално от това, с което разполагаме. Това беше основната ни задача. Кое е правдоподобно с оглед на настоящото положение? И ето, трябва да решим кои са приоритетите, кои проекти трябва да бъдат финансирани приоритетно и къде ще се предвидят средства на по-късен етап. Това е положението за 2014 година. За да се разбере връзката между средствата за плащане и ангажиментите за 2014 година, този въпрос беше засегнат от много колеги Рикет, Суза и така нататък. Всички вие сте експерти по бюджета, знаете каква е логиката на първата година от една финансова рамка. Трябва да избегнем сериозните щети. Може да има проекти, които не набират скорост толкова бързо. Това може да се случи, когато използваме тази стратегия на управление, която сме избрали. Хоризонт 2020, кохезията, развитието на селските райони, някои научни програми. Да, преките плащания ще се използват, но развитието на селските райони не набира скорост толкова бързо. За да се разбере философията на бюджета за 2014 година, е много важно да се направи тази разлика между проекти, проекти, които е, са по силата на съответното управление и е, други проекти. Ако погледнете страница 6, ще видите какво беше първоначалното разчитане на средства. Само 8% от плащанията идват чрез нови ангажименти за нови програми. Само 8%. Имаме и селско-стопанската политика, естествено. В много различни категории трябва да платим това, което още не сме платили. И част от тази планина от неизпълнени поети задължения трябва да бъде премахната в следващата година. Много е странна тази разбивка на бюджета. Става въпрос за известни промени, естествено, които ще възникнат. Прави сте, заплащането. заплащането, заплащанията няма маржове. Салвадор Айдер Гардия Сабал – зададоха подобен въпрос. Имаме марш 528 милиона евро за кредити за поети ангажименти. Не голям марш, но можем да заделим средства за някои приоритетни области, ако парламента го подкрепи. Много често в рамките на разговорите за МФР казвахме, че началото на съответната финансова рамка няма да разполага с големи маршове, но 500 милиона или употребени, или прехвърлени към маржа за ангажименти могат да дадат възможност за гъвкавост, за гъвкавост в рамките на тази финансова перспектива. И накрая, въпроса за срещата на върха. Дали инициативата за младежката безработица може да реши проблемите на младото поколение в Европа. Погледнато реално, основните отговорности ще паднат на плещите на държавите членки. Не можем да генерираме твърде големи очаквания. Предстоят непопулярни реформи на трудовия пазар в държавите членки. Това е тяхна отговорност. За да може тази програма да проработи, не мога сега да отговоря на всички въпроси на господин Годманис. Що се отнася до въпросите на госпожа Гресле, да, това е част от регламент в този текст, който още не е договорен. Но имаме регламент за МФР и възоснова на нашето предложение от 19 юни искаме това да бъде включено като правно основание и да се е, включи текста и в е, регламента за Европейския социален фонд. Много от вас зададоха този въпрос. Годмани, и Сашфорд, Наранхо, Наранхо и Мюдер. Естествено, че имаме нужда от а, е, средства. Как да накараме тази програма да заработи? Ами, 2014 година наближава и 2013 трябва да се използва за подготовка, за да разберем как точно ще функционира тази програма. Тя трябва да може да подплати със средства младежката гаранция. В трите скандинавски страни има средства. Става въпрос за обучение, за работни места. В 24 от 27 държави членки младежката гаранция още не работи. За да проработи, трябва да заделим средства. Имаме такива, но трябва да ги прехвърлим в първите години на финансовата рамка. Откъде ще дойдат парите? 170 милиона от енергетиката и механизма за свързване на Европа, 640 от териториалното развитие в Европа и 471 от приноса за механизма за свързване на Европа. В бъдеще ще има прехвърляне на средства на по-късен етап. Мисля, че това е реалистичен източник на средства. Не мога да ви гарантирам, е, че тази младежка гаранция ще бъде голям успех, но ще е провал за Европейския съюз, е, да не направим нищо, тъй като програмата за економическо възстановяване не постига предварително определените резултати и ще бъде грешка да започваме работа по нова инициатива, без да сме си научили урок. Естествено всичко е въпроси на, на политически декларации. По отношение на малките и средните предприятия, онова, което каза Хелга Трюпел, намаляването на средства по някои програми, можем да включим смесване на средства по някои пера е, в е, схемите за намаляване на риска, например. Предвидени са средства, няма кой знае какво поглъщане на пари от програми като Косме, например, по отношение на функция 4, тя е доста стабилна в следващата финансова рамка. Какво е намалението за 2014 година? За присъединяването, обясних, Харватия вече ще бъде държава членка, няма да бъде страна, която е в процес на присъединяване. По отношение на Изключителните усилия, и тук ни подкрепи Европейския парламент, да реагираме на събитията от арабската пролет, ами това бяха сизифовски усилия и се опитахме да предвидим средства за е, отклик на събитията. Дали успяваме или не, вие ще кажете, но имаше един пик на прехвърляне на средства и естествено, че трябва да има по-малко средства през 2014 година за тази цел. Отново става въпрос за управление на таблици. Е, и тъй като знаете, че следваме философията повече за повече, е, трябва да има и международна помощ. По функция 5 и Моника Холмайер. Да, наистина, нейният въпрос бе голямо предизвикателство. Моля да ме слуша. Слушаме, да. Със сигурност нямам намерение да ви да предизвиквам вашия гняв като бюджетен орган. Вие имате вашите цифри, вашите данни, Наистина през 2014 година се предвижва замразяване на заплатите, така поне се споразумяхме по време на диалога. Споразумяхме се, казвам, не е правно скрепено. Да, благодаря, благодаря, че ми давате право. Наистина и аз имам данни и те също са толкова реалистични, колкото и вашите процента преценките, закръглянията винаги ще се разминават, особено когато става дума за е, замразяване на заплати. Но, но Европейският парламент бе единствената институция, която се спаси. The other institutions... Другите институции не само, че получават писма, в които ги приканват да съкратят постове, позиции и щат, а и цифри дори, които трябва да приложат на практика. И това, уверявам ви, не се дължи в никакъв случай на желанието ми да не се съобразявам с парламента като бюджетна власт. Статистиките служат като помагало и в зависимост от това как си служим с тях, е, можем да подкрепяме или да разрушаваме една или друга теория. Разбира се, че е много трудно и това го признават и някои агенции. С Юта разговаряхме неотдавна за е, човешкият ресурс, за кадрите, които са необходими в е, много от нашите агенции, например Мишел Барние. Попитахме го колко души му трябват още. Оли Рен, на него също му зададохме въпроса за това колко персонал още има нужда, от колко персонал още има нужда, за да няма такива разминавания между кадрите от различните държави и членки. Нямаме още конкретен отговор. Със сигурност ще има спад но колко още не се знае. Сега по въпроса за пенсиите и европейските училища. Разбира се, че и тук се отразява общата тенденция към ограничения. Един отговор сега към госпожа Херцог. Разбира се, че няма да раздуем цифрите за програмата ИТЕР, колкото и това да е важна програма в нашите бюджетни прогнози. прогнози. Сега, бюджетните прогнози не са равнозначни на гласуван бюджет. През минали години и тук се радвахме на вашата подкрепа. Целта бе изходната позиция да бъде възможно най-ниска и след това повишенията да идват от коригиращи бюджети. Това е въпрос обаче на преценка при планирането. Така че нека да призная, че докато ви слушах, видях една грешка в моите собствени таблици за програмата Life 2014-2020. 3,1 трябва да бъде, там дето пише 3,4. Това са оперативните разходи, които идват от 2011 година. Но когато ги сравним с по-голям програмен период, Нямам данни, конкретни разбивки, които да ви покажа, но е, признавам, че има грешка. Дано да бъде само тя в таблиците тук, които съм ви донесъл. Сега нещо друго за непостигането на споразумение. Наистина, и както каза и Ян Мулдер, моето впечатление е, че има толкова много питанки в нашия европейски проект, че по-скоро би трябвало да сме положително и оптимистично настроени в посланието си към хората, отколкото обратното. По-добре е да не ги плашим с страховити кошмарни прогнози, а по-скоро да сме оптимистично настроени да говорим за 7,3 милиарда. И няма да влизам в подробности, но повтарям, че това, което трябва да съобщаваме на външния свят са по-скоро добрите новини, отколкото драматичните и страховити такива. Припомнете си финансовите перспективи 2007 и 2013, как приключиха преговорите и как се отразиха те на имиджа на европейските институции. И тук бих искал да сложа край на изявлението си, дано тези злокобни предзнаменования, които тук някои споменаха, да никога не се изпълнят. Благодаря. Благодаря, господин комисар, казва председателя. И аз предлагам да приключим да приключим заседанието направо. Утре сутринта продължаваме в 9 от 9 до 12.30 тук в същата зала и утре ще гласуваме мандат за триалога на докладчика по бюджета 2014 година. Благодаря, приключи се заседанието.